Е, информация номер Второ съобщение. От съседните страни е, е, и региони пристигат тревожни новини, а именно от Бахрейн, от Сирия и Йемен. Във всички тези страни са потушени протести на гражданите, призоваващи за демократични промени. Е, правителствата, които се обръщат с оръжие към собствения си народ, губят всякаква демократична легитимност. Насилието следва да бъде прекратено и отговорните да бъдат привлечени към отговорност. Следващо съобщение. Тази седмица международната общност отбелязва седмица на солидарност с народите, борещи се срещу расизма и расовата дискриминация. През последните няколко десетилетия в свободния свят бе направено много, за да бъде премахнат расизмът от е, ежедневието на хората, но все още много следва да бъде направено, както от държавите членки, така и отвъд границите на Европейския съюз. Сега бих искал да ви информирам, че днес бе съобщено, че един от нашите колеги, господин Талер, е подал своята оставка като депутат. Втори наш колега, господин Штрасер, е обявил намерението си да подаде оставка през идните дни. И друг наш колега, господин Северин, напуска групата на социалистите и демократите в Европейския парламент и е, ще действа като независим депутат. Тези оставки следват тежки твърдения, появили се в средствата за масово осведомяване за неподобаващо поведение на членове на парламент. Днес свиках заседание на бюрото за обсъждане на положението. Заседанието на бюрото ще продължи и по-късно тази вечер. Изказвайки се от името на бюрото на парламента, както мисля и от името на повечето колеги в камерата, бих искал да заявя нашата решимост да водим политика на нулева толерантност към действията, довели до оставките на нашите колеги. В качеството си на председател, избран от вас, уважаеми колеги, аз съм решен и за напред да бъда гарант за добросъвестността на Камерата и на нейните членове. Ние носим теглото на голяма отговорност, отговорността на народни избранници. Те са ни избрали, хората, за да управляваме от тяхно име и ние не можем да предадем това доверие. Бюрото на парламентът взе решение от тези неблагоприятни събития, да бъдат направени необходимите полуки. Парламентът желае да се хвърли светлина върху всички факти и обстоятелства и за тази цел сме готови да съдействаме на всички отговорни органи, за да се установи истината, за да се потвърдят твърденията. Бюрото ми възложи да се свържа с Министерствата на външните работи на държавите, от които са заинтересованите наши колеги, за да получим информация за евентуалните действия, които биха били предприяти от съдебните системи на тези страни. Парламентът следва да заздрави своя кодекс на поведение за в такива случаи и да предвиди по-тежки наказания. на скорошните събития потвърждават необходимостта от задължителен кодекс на поведение на лобистите в европейските институции. Ще ви държа в течение, уважаеми колеги, за по-нататъчния развой на събитията. Председателят на социалисти демократи Шулц поиска думата. Оказва се, че не е било така. Извинявайте. По процедурен въпрос, госпожа Алфано. Presidente, ha già, io volevo intervenire prima che lei mettesse Господин председател, искам да взема думата преди да стигнем до обсъждането на въпроса че парламентът изисква и други колеги да се оттеглят, ако не са го направили. Искам да благодаря на целия парламент за решителните действия и за това, че взе решение да преследва политика на нулева толерантност, защото тук наистина става дума за доверието към всички нас, които сме членове на Европейския парламент и трябва да имаме предвид, че представляваме 500 милиона граждани, а не лобитата. Благодаря. Е, благодаря, госпожо Алфано. Ще се срещна с третия колега, който все още не е подал оставка, за да обсъдим този въпрос. Сега колегата Голниш има думата. Мистер Голниш. Месье Господин Голнеш, господин председател, аз изцяло подкрепям проявената от вас строгост. Надявам се, че тя ще се разпростре и върху онези журналисти, които се държат като провокатори на едно нарушение на закона. Това хвърля сериозна сянка върху собствената им етика. Би трябвало да кажа, че Европейският парламент е привързан към презумпцията за невинност и аз препоръчвам да се съобразяваме с нея. Благодаря, господин Мартин, по процедурен въпрос. Аз е, веднага искам да посоча, че не, защитавам журналистите, но е похвално това, което става. Известно е, господин Бузък, на вас, че има поне дозина такива случаи и за това аз искам да се присъединим към препоръката тези колеги да се оттеглят преди да бъдат разобличени в медиите и да причинят още по-големи щети на големия европейски мирен проект. За това много ви моля да вземете предвид в бюрото това изискване и съответно в политическите групи да поставите постъпи такова съобщение. Пани Сенишин. Госпожа Сенишин. No, micro... okay. przewodniczący, е, Господин председателю, вие казахте, че говорите от името на бюрото и мнозинството от парламента. Това е становището на целия Европейски парламент. Ние сме против извършеното от колегите. Благодаря, казва председателя господин Шулц. Благодаря, господин председател. Аз не бих взел думата, ако нямаше предпоследното изказване. Аз мисля, че нулева толерантност се отнася за всички членове на този парламент. За това искам да задам следния въпрос – моля обаче да получа ясен отговор. Можете ли да потвърдите, господин председател или генералният секретар на този парламент, че депутатът Мартин поради нередовно счетоводство трябва да изплати 168 хиляди евро поради е, влязло в сила решение на Съда на Европейския съюз.